Good morning to you all. We have to start a meeting. Добро утро на всички. Трябва да започнем заседанието, тъй като е вече 9 часа и 10 минути. Крайно време е да започнем. Първата точка, по която ще започнем работа, е заседание на координаторите. Трябва да ви уведомя за решенията, които взехме с нощи вечерта. Беше одобрен дневният ред за заседанието на 1 април. Освен това, координаторите направиха и някои промени. Имаше искане за гласуване по отделните изменения. Е НП, от друга страна, настояваше да не се разискват петиции от службата за младеща 21 до 45 в дневния ни ред. Е НП, социалистите и АЛДЕ гласуваха тези точки от 21 до 45 да отпаднат от дневния ред. Плето и пунто. Седма точка. Отново поискане на НП. Изгласуването на АЛДЕ, НП, и Европа на свободата и демокрацията, точката отпадна. Това беше точка 7. Имаше и искане за заличаване на 21 точка, но тук само СД и НП гласуваха за. Мнозинството гласува за това точката да остане в дневния ред. Маргарет, решението за отпадането на точката относно финансовите ограничения в Испания, според мен, трябва да бъде гласувано. Не мисля, че е правилно да ни се казва в последния момент, че точката ще отпадне. Редно е да гласуваме. Не е хубаво, когато една петиция не ни хареса, просто тя да отпада от дневния ред. Какво искате, Маргарет? Гласуване по точка 7. Добре? Нека гласуваме тогава. Гласуваме за отлагането на разглеждането на точка 7 от дневния ред за 1 април. Кой е за отлагането? One, two, three. Who is Трима. Кой е против? Трима, четирима. Следователно точката остава в дневния ред. So, as far as item 7 is concerned. Точка 7. В този случай можем да запишем в протокола, че членовете на комисията са променили решението на координаторите. След това разгледахме веб портала Имаше гласуване на АЛДЕ, социалистите, зелените, СД, които решиха да одобрим предложението на председателя. А именно на 1 юни да започне функционирането на този веб-портал. Ще имаме и един период на изпитване след което през септември ще отчетем как е работил веб-портала. Но отново повтарям, работата започва на 1 юни. Координаторите, освен това, упълномощиха председателя да започне и работа по 888 от 2014 година Тъй като имаме неотложност, аз съм председател, ще изпратя писмо до гръцките органи с изискване за информация. Става дума за влушаващото се здраве на гражданите. Все още не сме получили отговора на комисията по петиция 888 и за това ще изпратим писмо на гръцките власти, като се опираме на информацията така както ни е представена. Междувременно имаме периода от предходното Страсбургско заседание до 1 юли, когато ни свършва мандата. Координаторите ще продължат работа по петициите. От една страна парламентарната работа затихва, но гражданите ще продължат да предоставят петиции има и петиции, които са отворени, ще постъпят и други. За това дори по време на изборите ние ще продължим да работим, разбира се, със сътрудничеството на секретарията. Той ще предоставя на членовете различните съобщения за това, как взимаме решения, кога заседаваме. Важно е да не се натрупва твърде много петиции първата гражданска инициатива, по която имахме изслушване през февруари, стигна до положителен резултат. Вчера Европейската комисия и заместник председателя Шевкович обявиха, че приемат инициативата за правото на чиста вода. Имаме и заключенията по гражданска инициатива, но спомняте си, че ние ги обсъдихме във връзка с публичното изслушване. А по втората гражданска инициатива трябва да кажа, че имаме насрочено заседание на 10 април. Както и в предходния случай, Комисията по петиции ще организира публичното изслушване. И още едно съобщение – relativa alla presunta violazione dei diritti umani da parte delle autorità danesi presentata Имаме петиция за правата на човека от Амин Ергот. Тя е във връзка с действията на датските органи и информацията е, че действията вече са започнати. Ние ще изпратим писмо на комисария Рединг. Това е петиция 965 от 2011 година. Това бяха решенията на вчерашното заседание на координаторите. Приемам, че комисията дава своето одобрение. Allora, passiamo quindi ai punti successivi all'ordine del giorno. Abbiamo... Сега можем да продължим с дневния ред от вчера. 300 точка. Петиция, внесена от Ролф Вебер с германско гражданско гражданство относно предоставена на лизинг земя във Франция на германски земеделски производител – и основаната на възрастта дискриминация. Според него, вносителят на петицията не успя да присъства, затова веднага ще дадем думата на комисията. Петра Шот. Yes, thank you very much and good morning. We had already this petition in the committee. Благодаря ви. Разгледахме петицията преди няколко месеца в тази комисия. Не знам дали мога да добавя нещо ново. Единствено ще обясня отново правните аргументи, ако желаете да го направя отново, разбира се. Perhaps Mr. Yar can tell us... Може би господин Яр трябва да ни каже няколко думи. Той искаше тази точка да се включи в дневния ред. Благодаря. По отношение на тази тема се сблъскват правото и усещането за справедливост. Винаги ме е яд когато правото се използва, за да се лавира. Знам, че отдаването под аренда на земеделска земя винаги са обект на дискусии във всяка страна на Европейския съюз. Има отделно законодателство по въпроса. Основната цел винаги е земеделската земя да остане предназначена за земеделие, а не да влезе в рамките на мултинационални концерни, което е много правилно според мен. Превърна се в политически принцип, присъщ на всички партии, че да изискват земята да не се монополизира, т.е. да бъде разделена на възможно най-много малки стопанства, защото това не е на последно място, стабилизира и обществото. До тук добре. Разбира се, че нещата се е, тълкуват в зависимост от това кой съдя, какво законодателство тълкува. И да кажем, в случая решението е, че Накратко казано, не ще им чужденец да обработва наша земя, френската земя на французите. От човешка гледна точка го разбирам, аз съм от федералистична държава а, и след войната идвах а, фермери от а, Холандия, от Франция. Имахме същите усещания. Така това е. А, контекста. Ако се вгледаме в законодателството, то може да се промени. В случая е отговорено, че съдът правилно е решил, защото собственикът на земята е французин и може да решава по свое усмотрение на кого ще отдава под аренда своята земя. Нищо, че е германец желащия да вземе под аренда земята граждани на Европейския съюз. А, и след като той, е, този човек тръгва да си търси правата по съдебен ред, му се казва, няма да стане, защото може и да си граждани на Европейския съюз, но си стар. Е това вече ме ядосва. Значи, единствената причина, поради която а, собственика на земята не си дава земята под аренда, е възрастта на човека, който е в разцвета на силите си, който е абсолютно в състояние да обработва земята. Това си е а, дискриминация възоснова на възрастта пар екселанс. И сега, другата страна има според мене съдът драстично ограничава собственика на земята по отношение на стопанистването на собствената му земя. Земята си е моя и си е моя работа на кого ще я давам под аренда и на кого няма да я давам. Така че, какво да ви кажа, цялата тази история е една страхотна свинщина от човешка гледна точка. И е, съм възмутен, че комисията, възоснова на разпоредбите на закона, подкрепя такава една несправедлива свинщина. За това съм ядосан, за това искам тази петиция да влиза в дневните ни редове, защото в това отношение френските а, е, компетентни органи най-малкото се движат в една сива зона, неясна. Да, земеделието е чувствителна тема. Извинявайте, че толкова дълго говорих, но наистина много съм ядосан. Басинано. Благодаря ви. Няма микрофон. Ние си знаехме, че комисията ще даде същия отговор. Това вече ни е познато и не сме никак изненадани. Но имам конкретен въпрос. Европейската комисия готова ли е да приеме, че Румъния и България, които трябваше на 1 януари 2014 година да отворят пазарите си за всички европейски граждани, всъщност ограничават правата на достъп – до румънската и българската земя. Имаме решението на Конституционния съд в България, както и на президента на Румъния. Те решиха, че европейските законодателни норми имат примат. Следователно, въпреки някои малки трудности, европейските граждани могат да имат достъп до земята. Но вие можете ли да ми дадете писмен отговор, който да доказва, че Европейската комисия ще позволи на България и Румъния да работи по същите правила, както Франция. Защото ако това не се позволи, тогава имаме нови дискриминация. На едни държави членки се позволява едно, а на други друго. Имам и още един въпрос. Той е свързан с последователността или липсата на последователност работата на Европейския съюз. Френският посланник в Букуреш направи публично изявление. Той каза, ние искаме колкото се може повече и французи да могат да си купуват румънска земя. Не, че ние сме някакво Елдорадо, но това каза той. Хайде сега ми кажете, как румънското правителство да се обърне към Франция и да каже, а, това не е позволено. Защо пък ние в Румъния да не работим по френския прецедент и да правим това, което вие направихте. Накрая искам да ви попитам. Румъния може ли да се възползва от тази липса на последователност, за да реши, че когато един чужденец иска да купи земя в Румъния, можем да му кажем, а, вие сте много стар, вече сте на 61 година както ето тук с господин Вебер. Той е само на 61 години и тъй ние му казваме 61 години, това е пределна възраст. И ние в Румъния можем да си наложим възрастова граница, тогава когато някой иска да купи наша земя. Мисля, че Румъния може да да заведе дело срещу Европейската комисия, тук очевидно имаме двоен стандарт и не ни се дава ясен отговор. Нека ви попитам също така, Румъния и България могат ли да използват и фламандския регламент, съгласно който всеки европейски гражданин, който иска да купи или вземе под аренда земя, но не може да говори перфектно езика на страната, да не може да купи земята. Ако вие ни кажете, че Холандия може да го прави, но ние не, или фламандската част може да го прави, а ние не, отново ще има проблеми. Можем да заведем дело срещу Европейската комисия. Просто на някои държави членки се позволява всичко, очевидно. Thank you, Mr. Bolsonaro. Very interesting observation. Благодаря, господин Мощинаро. Наистина интересни наблюдения споделихте. Господин Войче има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем кратък въпрос от моя страна към комисията, но а, първо ще споделя една мисъл. Това е а, проблем на новите държави членки. Тези, които се присъединиха през 2004 имаха 12 годишен период за позволяването на закупуване на земя от страна на чужденци. Те изтекоха, но тези 10 държави имаха период, преходен период от 10 години. Извинявайте, от 12 години. Що се отнася до тези права, държавите членки са суверенни. Могат да използват и най-ограничени правила, стига те да са едни и същи за всички европейски граждани. Така че въпросът ми към комисията е как вижда държавите членки днес преди изтичането на този период от 2000, до 2016 година – могат ли да използват изключително строги мерки и условия за закупуване на земя, стига тези условия да са едни и същи за всички европейски граждани? Това е въпросът ми към комисията. Благодаря, каза председателката. Доста неща споделихте за комисията, която а, може да откликне. бележки и въпроси, свързани с тази петиция. Имате думата. Искам да отговоря на някои от направените бележки. Смятам, че има едно недоразумение в началото, тъй като директивата се прилага единствено в контекста на заетостта и трудовия пазар. Тук се изключват всички въпроси а, по отношение на закупуване на собственост. Така че директивата касае ситуация свързана с заето, с нет, персонал 2000-та година, когато беше прията тази директива, това беше приложното и поле. Има друга една директива, която се обсъжда в момента, която би покрила по-широко приложно поле, но конкретната директива не. но да кажем, че тук с тази аренда на земя има достъп до а, и така да се вмъкне в приложното поле на настоящата директива. Но това е една стъпка, която може да се обсъди. Закупуването на тази земя дали има общо с самонаемането и оттам взетостта. На второ място, какво е дискриминация на основа на възраст? не е толкова лесно да се отговори. И на 18 години, и на 40 години може да бъде човекът, когато бива дискриминиран по отношение на възрастта си. В директивата се очертават определени стандарти, определени изключения. Ние като комисия няма как да кажем, ами тук определено имаме основана възрастта дискриминация. Трябва да видим а, какъв е стандарта, според който измерваме и след това се включват всички елементи. На първо място обосновка за мярка, която ограничава спрямо а, възрастта в някаква степен на заетостта или самонаетостта. На следващо място във Франция има закон, който казва, че при аренда на земя и за французи е, трябва да се разгледа и е, личния му статут, включително възрастта. Така че не можем да кажем, че това е напълно необосновано. А, и действително а, е, може да се прецени, че е твърде възрастен човека, за да а, вземе тази земя под аренда в продължение на 10 години. Така че ако имате допълнителна информация, че не се прилага а, това правило, това изискване последователно и не към всеки, то тогава може да се отиде към местното съдилище, но наистина трябва да се оцени ситуацията преди отдаването под аренда на земя. Има такива правила във Франция. Някои от елементите са и възрастта. Така че няма как от тази информация да преценим, че не последователно се прилага в това условие. Но дори да е така, дори да се установи подобно нещо, не ние трябва да се намесим тъй като закона се прилага на местно равнище. Ние не можем да се намесваме в прилагането на националното законодателство. Мисля, че това е отговора на зададените въпроси, който мога да дам. Председателката, да, мисля, че отговора е ясен. Господин Яр. Ясно, че не това е отговора, който очакахте, но мисля, че е ясно, че комисията или петицията не е в полето на компетентност на комисията. Това е ясно. Ние трябва да положим усилия, за да се промени директивата, за да имаме друго тълкование на директивата, но не смятам, че комисията в момента може да каже каквото и да било друго. Господин Яр и после господин Костинаро има дума. Искам да предложа да предадем петицията на комисията по вътрешен пазар в края на краищата човек и е, за шофьорска книжка да се явява, трябва да, се, да си извади медицинско. Нали така? Но не може да се каже, навършил си еди колко си котини, значи не можеш да обработваш а, е, а, е, земята. Значи не го питаш дементен ли е, на фитнес ходи ли, какво прави. Просто му казваш, стар си, няма да ти дадем. А, тази земя. Просто нека препратим а, тази петиция на колегите, които се занимават с пазара ако те могат да направят нещо. А, сега моят опит показва, че просто не бива да се капсулираме спрямо такива неща в региона, в който аз живея. Например, достатъчно холандци вземат под аренда земя и това само насърчава конкуренцията. Е, някои не са ми симпатични и им се ядосвам, но не защото са млади или стари. Иначе просто не мога да а, схвана как на пазара на Европейския съюз се случва такова нещо. Моят въпрос е кристално ясен. Може ли Румани... Румъния да използва този френски прецедент, за да въведе същите условия и след това да бъде приемливо това за комисията? Това е въпросът да или не? Значи днес ще напиша на моето правителство, че сме свободни да действаме по този начин. Благодаря ви много. Честно казано, много ви благодаря. Госпожа Вертна. Благодаря. Аргументът, че човек е твърде стар, би трябвало да се внесе и в Комисията по човешки права. Не, не може да кажеш на човек, навършил си 50 години, няма да си купуваш кола. Извинявайте, но къде живеем? Е, човекът е, и да е на 75, и да е на 85, пак не можеш да се аргументираш така. Eh, Благодаря на всички, които коментираха а, тази петиция. Мисля, че ако чуем предложенията и се слушаме с в казаното господин Яр и господин Бощинаро. Бихме могли да разгледаме по-подробно какво стои за тази петиция. Госпожа Вертна също е права. Трябва да предадем на Комисията за вътрешен пазар, както и на Комисията по заетост. Няма смисъл да включваме отново в нашия дневен ред, за да получаваме допълнителна информация от комисията. Така че предаваме петицията на комисиите, които се занимават с вътрешния пазар и с равните възможности за заетост. И така, благодаря ви. Благодаря и на отсъстващия вносител. И сега преминаваме към петиция номер 1273, внесена от Лоренцо Тортус, италианско гражданство относно правото на заетост на хората с увреждания. Вече чухме господин Торто в комисията ни. Вече са започнали е започнал производство срещу Италия по този случай. Тъй като не се спазва директива 278 и а, престъпна на бездействие от страна на италианското италианските власти и администрации в продължение на 3 години. Тук разглеждаме и колко е ефективна нашата комисия. Господин Торто е тук. Има 5 минути на разположение. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря че ми позволявате да се изкажа пред вашата комисия. Със съжаление дойдох за първи път на 20 март 2013. Много време е мина от тогава. И наистина говорим за бездействието на италианските власти. Целта е да намерим добри решения и все още търсим такива хуманни решения за толкова много хора, които страдат изключително много. Колко още страдание ще причини администрацията по този начин. Дори и съдебно решение не можа да стигне, да достигне съзнанието на хората. Хората с увреждания всеки дневно живеят с този стрес и ужас, както и техните близки в една държава членка на Европейския съюз. Този начин на действие не отговаря на гражданската съвест не може да продължава подобно безразличие в една държава членка за живота на хората с увреждания. Още повече, че има и съдебно решение. Хората с увреждания могат да предложат много и искат да се включат в пазара на заетостта, да гледат към бъдещето си с сила и готовност. И в тази държава членка се демонстрира нечувано ниво на неангажираност, което е нехуманно. Дори съдебното решение не може да промени нещата. Една ситуация, която продължава твърде дълго, особено в последните три години. Това е човешко и институционално задължение от страна на моята държава членка да транспонира напълно въпросната директива. Искам да благодаря, че ми дадахте тази възможност още веднъж да изкажа тъгата си във връзка с ставащото и ще свърша с това, че не искам да ставам заложник на това институционализирано мислене. Хората с увреждания искат да работят, искат да живеят с семействата си, да допринасят за своето бъдеще, да имат надежди за него. И мисля, че това е най-малкото, което би трябвало да могат да очакват от една цивилизована държава членка. В тази държава членка не се показва каквато и да било готовност или желание да се откликне на това желание. И може да се види примера на други държави, какво те са направили за транспонирането. Определено италианската държава има какво да догонва. Има усилия, които трябва да се извършат по транспонирането и прилагането на директивата. Хубаво е, че в Европа може да се действа по тези въпроси. Има много евроскептицизъм, но смятам, че Европа може да отпрати послание към Италия и да каже, вижте, това е директивата, това е което трябва да транспонирате. Има все пак и ограничено поле на действие на европейските институции. Остава и а, за Италия да свърши нещо. Така че много ви благодаря за това, че ме изслушахте и че ме каните отново за тези три години. Председателката. Хилария процедура за комисията. Благодаря, госпожо председател. Здравейте, господин, господин Торто, за благодаря ви за тази реч. Както вие казахте, от 2006 година насам Европейската комисия заведе процедура по нарушение срещу Италия, тъй като не е транспониран на член 5 на директива 2778 през 2013 съда установи, че Италия не спазва задърженията си по директива 2078, като не прилага правилно изцяло разпоредбите на член 5 от тази директива. След това решение Италия трябва да вземе съответните действия, за да спази а, съдебното решение и да създаде въз... задължение за всички а, работодатели да създават възможност за достъп а, и участие на хора с увреждания без да създават а, непропорционален товар за работодателите. Това включва а, разпределение на задачите, работно време и така нататък. От 4 юли 2013 година е решението и след това Италия прие решение 99 от 9 август 2013 година, където се добавя нов алинея 3а от, в закона, който транспонира директива 2000 на черта 78. Комисията в момента следи спазването на решението на съда в Италия Свързахме се с италианските власти, за да получим пояснение за новия закон и как ще се прилага на практика разпоредбата. Комисията не е завършила своя анализ на тази нова а, разпоредба във връзка с правилното приложение и спазване на съдебното решение. Ако Италия не предприеме нужните действия за прилагане на съдебното решение, може отново да се стигне до повдигане на въпроса пред съда. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Торто, заповядайте. Основният проблем е следния. Времето времето, с което разполага човек, който страда, който си отива. За това искам да кажа, че няма време. Инвалид, който се бори с увреждането си, няма време да чака колелата да се завъртят, колелата на администрацията. Става въпрос да подадем ръка, да помогнем на страдащ Става въпрос за това да подкрепим най-слабите, най-уязвимите в нашето общество, които въпреки това могат да имат принос към това общество. Разбирам това, което беше казано за институционалната процедура, но онзи, който се бори с увреждането си, страда ежедневно от това увреждане и да се сблъсква ежедневно с безразличие, това никак не е справедливо. Благодаря господин Торто, казва председателката. След казаното от комисията и като се има предвид, че в Италия наскоро имаше смяна на правителството, бих предложила да напишем отново писмо до новия министър и новия министър-председател, като отново изложим всички аргументи за да сме сигурни, че решението на Съда на Европейския съюз наистина ще бъде а, изпълнено. По този начин се надявам да помогнем да се ускори този процес, защото, както каза и комисията, ако Италия не изпълни решението на съда, ще се задейства отново процедура против страната за нарушаване на договора. Може би с едно писмо ще успеем да ускорим процедурата, както казва вносителя, няма време, но иначе не можем да се наместваме в, в, намесваме във вътрешните работи на държавата. Тоест въпросът остава открит. Започваме комуникация с новото италианско правителство. Ако нямате възражения, се договаряме така, пишем на новия министр на труда и на новия премьер. Благодаря на вносителя на потицията и ви казвам, че преминаваме към петицията по точка 33 по желание на колеги, които в момента не могат да присъстват, тъй като са на заседание на друга комисия прескачаме петициите по 32 точка, затова ако нямате нищо против, продължаваме с 33. Това е петиция 2761 от 2013 година, внесена от Марек Зуски и Войчех Суркевич, Суркевич подкрепена от близо 10 000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 благодаря за възможността да говоря пред вас. Това, за което ще говоря, показва много добре и проблемите в Европейския съюз, които Комисията по петиции разглежда. Така или иначе, вече два пъти Петицията стигна до полския парламент, събрахме и 10 000 подписа и става дума за нещо много важно, а именно неравенство при разпределението на европейските фондове в полския регион Мазовие. Той е централен за Полша, всъщност това е района около столицата, Варшава. И виждаме че районът е развит много неравномерно, защото някои негови части се развиват добре, но южната част, бивша индустриална зона, която също работеше и в областта на отбраната, не работи толкова добре. Имаме и големи економически проблеми. Струва ми се и, че при разпределянето на европейските фондове има дискриминация срещу региона. Защото най-бедните всъщност получават и най-малко пари. Искам да се обърна към комисията, като кажа, че проблемът не е само местен – Струва ми се, че би трябвало, като се разглежда този въпрос, да се има предвид, че е необходимо да се помисли изобщо за разпределението на фондовете. Тук опираме до основната тема кохезионна политика. Как може тази политика да стигне до регионите? За това става дума в петицията. При разпределението на фондовете на ниво региони се оказва, че европейската политика на сближаване всъщност подкопава самото сближаване и това не е само проблем на Полша. Мисля, че до голяма степен е проблем във всички държави членки. В член 174 на договора на Европейския съюз се казва ясно, че би трябвало да се работи за изравняването в развитието на различните региони, да се помага на най-необлагодетелстваните от тях. И това е съвсем правилно. Редно е да помагаме на най-слабите. В региона Мазовие, а и не само там обаче, това не се случва. Една част от фондовете за най от региона е много малка и продължава да намалява. Мога да ви покажа цифрите и вие ще видите, че разликите между града Варшава и града Радом стават все по-големи. Само на 100 км от Варшава имаме град, който запада все повече и повече – За това и се събраха подписите. Някои говорят за корупция, но не само тя е виновна. Мисля, че трябва да разгледаме изобщо подхода ни към политиката на сближаване. Можем ли да кажем, че тя наистина си върши работата? На ниво региони трябва да се стремим към истинско сближаване. В противен случай нищо няма да постигнем. Има и общини, които изобщо не разчитат на европейски средства, защото са твърде бедни, за да се подготвят за кандидатстване. Ние трябва да ги улесним, за да може средствата да стигат до тези, които имат най-голяма необходимост от тях. И тъй в обобщение, госпожо председател, ще ви помоля да разгледате петицията като сигнал за много съществен проблем. А именно как се използват европейските фондове. Може би е добре да се изпрати писмо до полското правителство, то да даде отговор не е зле и да се изпрати делегация, която да посети района, защото Мазовие показва красноречиво какви са проблемите. Трябва да говорим за това как се изпълнява кохезионната политика на регионално ниво. Благодаря ви. Благодаря и за подкрепата. Е, Благодаря на колегата. Нека сега изслушаме Европейската комисия. с оглед на факта, че тази петиция е доста нова, а все още нямаме писмено становище на комисията, но Заповядайте. Noi abbiamo dato la, la comunicazione scritta, però non so perché non è arrivata. Може би не е стигнал писменият ни отговор до вас. Във всеки случай изпратихме такъв. Уважаеми So we have entered the new, new programming period започнахме новия програмен период с съответните фондове, структурните инвестиционните фондове и кохезионните фондове. Знаете, това е периода 2007 до 2014 година. Ние се водим от общия регламент, прият през месец декември, съгласно който и региона Мазовие е определен като по-силно развит регион. Затова можем да кажем, че в сравнение с други региони на Полша, мазови е категоризиран като по-силно развит регион. Съгласно същия регламент се намалява и финансовото разпределение съответно за региона. Ние следваме алгоритъм, не е необходимо да навлизам в подробности. Но Регламентът дава на държавите членки и гъвкавостта да преразпределят 3% от фондовете, които са предназначени за други развити региони. И те могат да бъдат прехвърлени към региона Мазовие. Петицията беше внесена през месец октомври. Междувременно полското правителство изпрати на комисията е един документ от общ характер за кохезионните инвестиционни фондове. Това беше партньорско споразумение. Става дума за общ документ за всички оперативни програми в Полша. Съгласно този документ, полското правителство поема ангажимента да използва разпоредбата за 3% и така ще има преразпределени фондове за региона Мазовие. Мазовие ще получи милиард и половина евро, което ще се добави към 3,7 милиарда евро вече по програмите. Така че при наличие на проекти, региона Мазовия може да се възползва от тези средства. Това трябваше да уточня в началото. Както казах, то проистича от споразумението за партньорство. Комисията няма възражение да се използват тези гъвкави 3% и така средствата да се добавят към предвидените за региона Мазовие. На второ ниво на НАЦ-2 или общата класификация на регионалните единици обаче вече е записан региона Войводшип. Имаме и финансови данни, пак на това второ ниво на регионалните единици. Имаме и трето ниво но така или иначе вносителят на петициите трябва да има предвид и подрегионите и регионите. Ние в комисията отчитаме, че в рамките на региона Мазовие има разлики, но комисията няма правомощия за преразпределение на фондовете към шесте под региона в рамките на региона Мазовие защото единицата, с която работим, е тъй нареченото войводче или регион. Това са заключенията. Е, грация. Благодаря. Госпожо Данога. Много съжалявам, не разполагам с писмения отговор на комисията, обаче нищо не разбрах от това, което обяснихте. Така или иначе в петицията е записано, че под региона Радам е получил три пъти по-малко средства – вие ни обяснявате, че нямате правомощия, не можете да се занимавате с подрегионите като финансово разпределение, но същевременно ни казвате, че ще проследите разпределението на фондовете между регионите. Аз не разбирам наистина какви са точно вашите правомощия, какви са тези подразделения – Изобщо комисията може ли да направи нещо в името на справедливостта при това подразделение? Нашите правомощия са да се намесим на ниво над 2 или регионалното ниво. Польша има 16 такива региона. Ние нямаме правомощия да разпределяме фондове на ниво под регион. Има някои инструменти, като схемата за държавна помощ. Те могат да се окажат полезни в този случай. Този инструмент определя интензивността на държавната помощ, да се види как тези публични средства, национални или европейски, се разпределят. И така в някои подрегиони може да се инвестира по-интензивно. Сега имаме и регионална карта на държавните помощи до 2020 година. Всички останали 15 региона в Полша са разгледани като цяло. Само Мазовие беше подразделен на тези 6 мини региона – и наистина може да се окаже, че някои от подрегионите не се финансират толкова интензивно. В този случай те ще трябва да използват и собствени средства и да кандидатстват за европейско финансиране. Прави се сравнение между подрегиона Радом и други подрегиони в Польша – Сега под региона ще има 35% финансиране чрез държавна помощ. Докато преди блокирането беше на ниво 30%. Затова при държавната помощ финансирането е по-интензивно в Радом, отколкото във Варшава. Имаме и комитет за наблюдение по оперативните програми. В него вземат участие и хората, които представляват регионите, подрегионите, предприемачите. Те провеждат заседания и определят критериите за избор на проекти. Освен това, от тях зависи какви насоки ще залегнат при избора на проекти. Така или иначе, аз не знам как точно под региона Радом или други са участвали в този комитет за наблюдение. Но парите са в техни ръце. Благодаря, госпожа Андерсен. Благодаря ви. Искам да кажа, че отговорността на Европейската комисия при кохезионните фондове и изобщо европейските фондове е тези средства да се изразходват правомерно. Комисията изведнъж ни казва обаче, че няма правомощия, че не може да се намеси на ниво под регион. Много съжалявам но комисията носи отговорността за правомерното изразходване на средствата. В крайна сметка, те трябва да обслужват целите, за които са платили държавите членки. Комисията би трябвало да помага на недоразвитите региони и когато има дисбаланс, задължение на комисията е да направи своето проучване. Не може комисията да приема такива общи споразумения, в които са записани 3% свободи за преразпределение на фондовете. Разликите, за които говорим, са много по-големи. Става дума за три пъти по-малко финансиране. Това е разлика неизмеримо по-голяма от 3%. Затова призовавам комисията да направи своето проучване на случаите, в които необлагодетелствените райони не получават достатъчно. Насърчавам и комисията да остави тази петиция отворена до момента, в който получим разумен отговор от комисията, след като е направила своето проучване. Благодаря ви. Грация. Онореволе Благодаря. Господин e, Wszystkim Państwu wypowiadającym się też bardzo proszę o to, żeby ta petycja pozostała otwarta. Благодаря, че а, участвате в обсъждането, но аз искам да остана отворена тази петиция и да има още информация от а, комисията. Разбирам а, отговора от страна на комисията, който проистича от правните разпоредби, но не това е проблема. Проблема е в а, диспропорцията в региона Мазовия, както казва един от нашите поети, има три нива лъжи. Нормални а, лъжи, а, лъжи под клетва и статистика. Тук а, сме жертва на статистиката и има други региони, които не са така далече един от тях, който е с много ниска заетост, мога да ви покажа разликите в развитието на регионите. Ето на тази графика виждате а, Варшава на първо място най-високо и след това другите региони. Нека кажа още веднъж. Много е сериозен проблема, защото политиката на комисията се загубва някъде по пътя в тези регионални несъразмерности, нямаме резултата, който се очаква, а това са много сериозни средства. 300 милиарда злоти, 80 милиарда евро. Трябва наистина да използваме тези средства, за да избегнем подобни неравнопоставености. Дори в рамките на един регион. Така че нека оставим тази петиция е отворена и да продължим дискусията. Мисля, че никой не възразява да оставим тази петиция открита. Ще ми позволите и аз да направя една констатация, която се отнася въобще до кохезионния пакет, от който господин Бощинаро толкова се интересува. Темата, а именно темата, която се засяга в тази петиция, е свързана с бъдещето с дневния ред за 2014-2020 година. В момента едва ли може да се променят договорките, но а, държавите членки правят своите предложения, които се обобщават на европейско ниво. Естествено, че трябва да се упражнява контрол върху дейността и въобще предложенията, заявките на националните компетентни органи. За това са и новите правила, които, чрез които местните органи, т.е. регионите, имат по-сериозно участие. Извършват се консултации с местните органи, за да сме сигурни, че планирането се извършва отдолу нагоре. Така че петицията остава открита, докато не се уверим, че процедурата се прилага надлежно. Но в случая националните полски компетентни органи са онези, които трябва да прилагат надлежно едни правила, прияти на европейско ниво. Сега вече можем да преминем към предходните точки от дневния ред. А, множеството петиции по точка 32 от дневния ред. По тази петиция присъстват няколко вносители. Ще започна като дам думата на господин Кароли Катош. The first one, Mr. Karoli Katus, and then Mr. Laszlo. Първо господин Кароли Катус, после господин Лазло Курти. Köszönöm szépen.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 всъщност е свързана с правото. Тя е юридическа петиция. Става въпрос за закон, който нарушава нашите права. И ще ви кажа защо е така. От януари 2012 година в Унгария лица, които са се пенсионирали предварително вече не получават своите пенсии, тъй като законът бе променен. Т.е. няма вече схеми за ранно пенсиониране. Просто унгарската държава просто отне пенсиите на лица, които а, са се пенсионирали преди 5-8 години. Това са полицаи, пожарникари, военни и прочие. От тогава тези хора получават социална помощ, която също не е гарантирана, а и по размер е много по-ниска от пенсиите, които преди това вземаха тези хора. Донесла съм ви на унгарски и на английски малко нагледни материали, за да ви покажа, например, сертификата, който се изисква в червено. Виждате а, числата, за които ви говоря. Значи, а, от едната страна е пенсия за прослужено време, пенсията за прослужено време при ранно пенсиониране, която беше в сила до преди излизането на закона, който засегна 44 000 души, от които, сред които съм и аз. Законът от 2011 година противоречи на много европейски разпоредби, основното право за недискриминиране възоснова на възраст, принципа за забрана на ретроактивно действие на закони, защото хората вземаха пенсия по един закон и сега излезе нов, с задна дата им се отне, отне пенсията. Нарушава се и правото на обжалване, защото в случая а, то не е предвидено. Нарушава се и правото на лична собственост. Защото а, пенсията може да се разглежда като собственост, която в случая ни е отнета. Всичко това са нарушения на европейски разпоредби. Освен това искам да припомня на уважаемите членове на комисията, че всичко това, което споменах, се съдържа в хартата на основни, за основните права на Европейския съюз, например в Прембюла, където се казва, че че трябва да се спазва принципът на субсидиарността но конституционните традиции и права не бива да пречат на спазването на международните задължения по зачитане на основните права, включително и правата по социалната харта. Споменава се и споменава се и е, съдебната практика на Европейския съд. Освен това, тук имаме един член 17, право на собственост, линея първа. Всяко, всеки човек има право да притежава, ползва и е, се разпорежба, и се разпорежда с лична собственост. Съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз, пенсията се приравнява на лично имущество. Ето защо смятаме, че и това право е нарушено. Член 21. Недискриминация достатъчно ви е известен, но отново ще го цитирам. Забрана на дискриминация на базата на възраст, пол, раса, вероисповедание, етност и прочие и прочие. Политически убеждения, етническа принадлежност и, и така нататък. А в нашия случай е на лице дискриминация възоснова на възрастта защото това са хора, които са се пенсионирали по-рано, но възрастта за пенсиониране не отговаря на предвидената в новия закон, така че правото им е отнето с задна дата. Законът е прият ноември 2011, влезе в сила на 1 януари 2012, т.е. много кратък преходен период, ако въобще можем да говорим за такъв период. Това също не е приемливо. И приключвам. Искам само да добавя, че унгарското законодателство не предвижда никакви възможности за правна защита в този случай, никакви обжалвания и така нататък. Освен това искам да засегна съвсем накратко човешките аспекти. Засегнатите лица изпитват изключителни затруднения. с тях беше постъпено недостойно и унизително. Много от тях се разболяха, но вече нямат право на пенсията си в стария размер, както и на пенсия поради е, професионално заболяване. Такива неща са се случвали в историята. например, хора с белодробни заболявания или с увреждания също са били обект на такава несправедливост. Седма точка в нашата петиция Искам да добавя, че през последните две и половина години близо 250 хиляди души бяха засегнати от новата разпоредба. Бивши военни, полицаи, пожарникари и така нататък. Много от тях получиха сърдечен инфаркт и други заболявания именно възоснова на стреса, от това, което им се случи, от това недостойно, унизително положение, в което бяха поставени. Много от тях починаха в следствие на инфаркти. Ето, показах ви снимки от погребения. Апелирам към вас да направите всичко възможно, за да спомогнете за отмяната на този дискриминационен закон, който дава възможност за незаконна процедура. Също така апелирам да дадете думата на колегата до мен – а, за да обрисува човешките аспекти на проблема. Но преди това още едно изречение. В а, нашите семейства Почти никой не говори вече за 50-те години, но тогава държавата действаше така, да не каже и по-зле. Много ни се ще да забравим тези тежки времена, но те постоянно ни биват припомняни. Egy rövid gondolatot. Kiegészítésbe. And Mr. Laszlo Kuti after. This, this one, this one, Mr. Mr. Balani Kasaba. Yes. Only, only two minutes. И след това ще говори господин Лазло, така ли? пита председателката. Добре, моля ви съвсем накратко, защото нямаме, не разполагаме с много време. Уважаеми дами и господа, уважаеми членове на комисията, аз съм един от пенсионерите в Унгария, за които говори колегата до мен – Като бив служител на гранични войски смята, се чувствам унизен, тъй като в Унгария в момента няма никаква правна възможност да защитим правата си. В професионалния си живот никога не съм се оплаквал вземах, заплащането ми беше достойно, а сега съм свидетел на едно унизително положение. akkor a másik félnek, akivel a szerződést kötöttem, azt is köti a megkötött szerződés, a megkötött Така че смятам, че е съвсем нормално и двете страни да изпълняват ангажимента, който са и поели. Но а, тези споразумения, тези договори са буквално а, отхвърлени от страна на унгарската държава. Това са а, хора, работещи, работили в полицията, в а, структурите на държавата и а, са искали единствено да живеят достойно, а не да живеят на гърба на другите. Представете си какво а, се случва с един замах. А, 2200 души, на които по този начин се а, променя живота. С колегите а, сме тук а, да покажем, че а, няма да оставим така нещата. Трудна е задачата да представим колегите си също а, но е много трудно и за нас да сме а, между чука и наковалнята буквално. Искам също така да кажа нещо съвсем кратко. В Унгария съществуваше такава а, диктатура през 50-те и нашите родители са били обект на подобно законодателство. Отнети са им жилищата, отнесени са им други имущества. Но сега не би трябвало това да се случва. Имаше тук и представители, които взеха тук в тази зала а, думата и говориха срещу нас, което е срамота. Срамота е а, за всички унгарски а, гласоподаватели. Most ülésen más volt a szereposztás, ugyanis a jogi aspektust én világítottam. Благодаря ви, че ни давате думата. Принципно аз се занимавах с правните проблеми, колегата ми с човешкото измерение. Няма да повтарям всичко, което се каза по юридическата част, но така или иначе аз самият имам юридическа подготовка. Принципно аз самият съм се занимавал с политики и мога да кажа, че това, което се случваше преди, е, че имахме право на ранно пенсиониране. Необходимо беше да се отчете, че ние всъщност работехме много по-интензивно, два-три пъти по-интензивно в сравнение с останалите. Именно за това имахме право на рано пенсиониране. Но се оказа, че през 2012 година изведнъж нещата се промениха, имаше нова правна уредба и аз вече нямах право на това рано пенсиониране. Необходимо беше, според правителството, да не се живее на гърба на обществото. Беше предоставена и невярна информация на Европейската комисия. Имаше норми за забрана на дискриминацията, например, но унгарското правителство обясни, че става дума просто за реформа на системата на социално осигуряване и че в случая това е национално правомощие. Искам също така да обясня на Европейската комисия какво всъщност се случи. Ние писахме три пъти до Европейската комисия. Искахме да стигнем и до господин Барозо, но така или иначе не получихме отговор. Струва ми се, че като отговор, европейски граждани можем поне да разчитаме на отговор. Защото е вярно, че най-важното е това, което се случва под повърхността. Не знам Европейската комисия на кои норми се е облегнала, за да реши дали става дума за реформа само на социалното осигуряване или на нещо по-различно. Струва ми се, че срещу нас се поведе отмъстителна кампания, ако мога да използвам тази формулировка. При предишната система, имам предвид преди промяната на законодателството, ние вече бяхме направили някои постъпки – Обърнахме се към министъра на финансите. Искахме да знаем точно какво е въздействието на средствата, които се отделят за нас в контекста на националното финансиране. Отговора на Министерството тогава беше, че става дума за пренебрежимо малко въздействие. Искам да знам Европейската комисия с какви експерти работя, за да стигне до такива заключения. The... Благодаря ви. А сега Фриц фон Нордхайм за комисията ще се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Ще трябва напълно да се въздържа от коментари по практиките, които са довели до петицията. Единствено ще се огранича до коментари по това дали съществуващото европейско законодателство ще позволи на комисията да се намеси, дали има основание в законодателството. На първо място ще кажа, че доколкото от тези схеми за рано пенсиониране и а, това решение, което идва а, с а, социални помощи, които ги заменят, а, доколко тези практики са подходящи. Подобни отговори е давала комисията на подобни петиции. Ние не можем да се намесим, тъй като правомощията за създаване на такива схеми, доколкото разпоредът на член 48 от договора за функциониране на Европейския съюз, правомощията по него остават в държавите членки. Подобни схеми на заетост, ако се говори за тези схеми, те трябва да спазват директива 78 от 2000 година за недискриминация. На следващо място, Харта за човешките права, тя е приложима когато има директна връзка с европейското законодателство за нас а, и тук няма такава. Следващо място а, дейностите, правото на а, собственост. Това са въпроси за Европейския съд, а не за комисията. Благодаря. Thank you, Mr. Tabari. Благодаря, господин Табари има думата. Грация, honorable президента. Először is le kell újra szögeznünk, hogy ez nem nyugdíjkérdés. Благодаря ви. В този случай не става дума само за пенсии, не става дума за социално осигуряване. Това е основно право. Мисля, че се погазва основно право на човека. Европейската комисия ни представя някакви фантасмагории. Има четири основни права, които са нарушени от унгарското правителство. Ние не говорим за пенсии. Опитайте се да ме разберете правилно. Искам да попитам Европейската комисия как е възможно в Унгария ретроактивно да се променя възрастта за пенсиониране? Защо има обратно действие? Вие започнахте процедура на нарушение, когато свалиха възрастта за пенсиониране от 70 на 62 години, например – Спомням си много добре, че тогава имаше решение на Съда на Европейския съюз, съгласно което не може да се допуска обратно действие, защото тази ретроактивност нарушава правната сигурност. В нашия случай европейски граждани губят своите права. За какъв правен ред говорим тогава? Къде е госпожа Редин? Къде е господин Барозо? Къде е комисията като пазител на договорите? Тук се нарушават основни права на човека. Госпожо председател, ще ви помоля петицията да остане отворена. Няма да имам възможност пак да взема думата, затова искам да благодаря на секретарията, на председателката и на всички, които ни помогнаха. Самият аз ще напусна Европейския парламент. Искам и се обаче, като го напускам, да мога да кажа, че комисията по петиции е била справедлива. Благодаря ви за извършеното. Надявам се, че и бъдещата комисия по петиции ще продължи работа. Благодаря на госпожа Мацони. Както казах и в пленарна зала, именно комисията по петиции помага, докато Европейската комисия е само един технократ a uh, uh, good manner to end this term with... Благодаря ви за изказването. хубаво е, че приключваме този мандат с толкова много комплименти. Госпожа Гьонц има думата. Благодаря ви. Аз също ще говоря унгарски, тъй като и колегите го направиха. Преди една година обсъждахме същия въпрос, нищо не се е променило междувременно. Тогава казахме, че има дискриминация, че се нарушава правната сигурност, всичко, което вече беше изброено. Посяга се и на правото на собственост. Освен това, нормата е въведена без никакъв преходен период и какво ли не още няма смисъл да изброявам но Европейската комисия продължава да твърди, че това е национално правомощие. Аз ще кажа, че обяснението е абсурдно. Непрекъснато Европейската комисия идва с това обяснение. Докато ние имаме въпрос, свързан с основните права на човека и той не може да бъде сведен до техническа сводка, кой какви правомощия има. Необходимо е да се помисли за цялата система на уреждане на подобни въпроси. На първо място искам да попитам дали комисията се обърнала към унгарското правителство, дали е получила отговор. Според комисията става дума за пенсиониране и тук тя няма правомощие – но дали поне е направила опит да се свърже с унгарското правителство и ако да, с кого точно се е свързала? Имайте предвид, освен това, че не само в Унгария се е правила пенсионна реформа, имахме такава и в Словакия, Белгия, Обединеното кралство, Полша. Бих искала Европейската комисия да направи проучване за това как са се отразили пенсионните реформи и дали те не са погазили някакви права на човека. Ето в нашия случай, например, имахме промяна без никакъв преходен период. Да не говорим, че хората бяха унижени Комисията казва, че не може да направи нищо, не се позовава на хартата, но може ли все пак да ни каже дали изобщо е направила усилие? И ако да, какво? Бих искала, както казах, комисията да направи обхватно проучване на пенсионните реформи в държавите членки. Добре, ако е необходимо да излезе и с предложение – за това как тези реформи да отговарят на европейските норми и правата на човека. Dragi приятен din Унгария, trebuie să recunosc că din nou. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи приятели. Ние всъщност говорим за тази петиция втори път. Това, което чуваме, е много стряскащо, защото междувременно се обяснява, че доста хора са починали, 2000, ако трябва да бъдем точни. Това са 2000 жертви хора, които са защитавали правния ред в страната си, са мор... мъртви. Това са 2000 жертви, а Европейската комисия продължава с този шокиращ отговор. Това не е наше правомощие. Не може да го има този двоен стандарт. Европейската комисия е просто цинична. Така или иначе, когато говорихме и за медийния закон в Унгария, комисията говореше за правата на човека, за конвенцията, за оценката на съвета на Европа, но тогава комисията каза, че не може да има ретроактивно действие на закона. Спомням си, че ни беше обяснено, че трябва да имаме предвид и съдебната практика на съда по правата на човека. Нека ви обърна внимание, че тук нямаше преходен период. Не може всички придобити права да бъдат унищожавани. И Европейската комисия би трябвало да се съобразява с копенхагенските критерии. Тогава говорихме и за правото на пенсиониране, Водеха се дебати в парламента, беше поканен премиера Орбан. Междувременно починаха 2000 души, както казах, а Европейската комисия си измива ръцете. Искам да поставя много простичък въпрос на Европейската комисия. На 25 май ще се проведат европейските избори. Европейската комисия се вписва в проекта за Европейския съюз, защото тя не е само сбор от администратори и технократи, а ние в Европейския парламент представляваме държавите членки. Ние трябва да даваме отговори на гражданите. Трябва да го направим и на 25 май – какво да кажем в Унгария? Че Европейския съюз не прави нищо за правата на човека, когато те се погазват. Европейската комисия отново ни дава един и същия отговор. В този случай казва на унгарските граждани, вързани са ни ръцете, нищо не можем да помогнем. И се оказва, че Европейския съюз просто не се грижи за правата на своите граждани. Това е огромен проблем. За това и мисля, че ситуацията е напълно неприемлива. Европейската комисия ни показва една Европа на технократите и експертите, една Европа, която е цинична, една Европа, която позволява 2000 души от тези подписали петицията междувременно да си отидат от този свят. Как да не се постави тогава под въпрос Европейския съюз? Европейския парламент е много критичен изобщо към тези политики на финансови ограничения в Европа, но в конкретния случай виждаме, че не се търси и виновника. Никой не говори тук за тройката или за Брюксел. Не става дума за решение на унгарското правителство, по отношение на което Европейската комисия си мълчи. и по този начин всъщност подкрепя действията на едно правителство, което не действа правомерно. Мисля, че Европейския съюз трябва да защити своите граждани, а не само ниските интереси на многонационалните компании. Благодаря ви. Благодаря. И аз съм разочарована от отговора на комисията по този въпрос. Не веднъж сме чували, че няма основание за намеса, но не съм съгласна. На първо място, ако няма правно основание за намеса, трябва да кажем, какви са стъпките, които предприела комисията, за да промени ситуацията. Вие говорихте за директива 78 от 2000 година. Да, до сега приложеното поле не обхваща социалните права, само правата на заетост. Но до кога? От кога се борим за хоризонтална директива, която да покрива и това приложено поле? Комисията просто трябва да използва тези конкретни примери и да се бори за хоризонталната директива. Вчера чухме за правата на децата и имаше същите отговори. Тези директиви не покриват това поле. Но една хоризонтална директива би обхванала това приложно поле но до момента тя не съществува. Има мнозинство от страна на парламента, който се бори с такава директива, но проблемът е в комисията и липсата на а, утвърждаване страна на съвета. Все говорите за този член 51 на договора. Всъщност не съм и видяла приложение на Харта за човешки права заради този а, прословут член 51, който напълно а, блокира прилагането на хартата в а, подобни случаи. Това не веднъж сме го чули тук в нашата комисия по петициите. Даже една представителка на комисията ни призова всички да се борим за заличаването този член от договора. И ние подкрепихме и ми се струва подходящо вие да кажете сега как, как ще допринесете за тази борба. Използвайте ето тези конкретни примери от тези конкретни ситуации. Не искам да повтарям нещата, които казаха колегите. Става въпрос за дискриминация на една конкретна група граждани на Унгария. Трябва също така да отчетете, че няма каквато и да било възможност за правна защита да се борят в рамките на тази държава против дискриминацията хората. Действения, път е в Европейския съюз. Изследванията са много важни, тъй като не една държава членка се бори с подобни действия ретроактивни да... В Латвия се надявам през Конституционния съд да мине това решение. 2009 беше решено да се намалят с 70% пенсиите. Спечелихме в Конституционния съд. Там беше постановено, че не е законосъобразно това решение. Тоест в Латвия имахме тази правна защита, но пък загубихме други дела с други процентни намаления на пенсии, на полица и така нататък. Това обаче е решение, което за съжаление е още в сила. Но, така или иначе, ако няма правна защита в самата държава, това също е нарушение на хартата. Ето защо трябва да работим, трябва да помогнем на тези хора и наистина изцяло подкрепям тази петиция да остане отворена. Благодаря. Ако няма други желащи да се изкажат по тези петиции, всъщност Каролин Катош и Ласло Кути ще получат общо една минута, за да отговорят на казаното, след което ще приключим дискусията. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по петиции. Не искам да повтарям нито правните основания, нито човешките в този случай, но искам да привлека вниманието на Европейската комисия и да потвърдя това, което се каза. Ще е необходимо да се работи по този въпрос. Също така трябва да се търси справедливост и да се даде пример. Необходимо е на държавните правителства да се попречи да използват подобни мерки – Имаме очевидно лошо решение, но когато то се превърне в процедура, е много трудно да се промени. В Европейския съюз вече сме имали и други трудни ситуации, но сме ги преодолявали. Трябва да преодолеем и тази. Благодаря ви. Благодаря. Аз искам да поставя един въпрос. Сигурно ли е, че това, което отговаря на закона, отговаря и на нашите човешки ценности? Така или иначе, аз мисля, че са засегнати правата на човека. И за това въпросът ми е, отговаряме ли на европейските цели и норми? From the DG Justice asked floor Perhaps she can answer to your... Uh, поискаха думата от страна на комисията. Може би тя може да отговори на въпроса ви. Благодаря, госпожо председател. Искам uh, само на няколко точки да се спра които бяха засегнати по време на изказванията. На първо място разликата между този случай и случая с съдиите, по който а, комисията заведе производство. В този случай става въпрос задължителната възраст за пенсиониране и задължението да се преустанови работния а, работа. Това се покрива от директива 76 от 2000, от 2000 година. А, това е право за пенсия при рано пенсиониране. Втори момент, на който искам да се спра – въпроса за дискриминацията по възраст. В този случай по този конкретен въпрос не става въпрос за дискриминация по възраст, тъй като преустановяването на схемата за рано пенсиониране не представлява подобна дискриминация. С други думи, лица, които иначе биха подлежали на рано пенсиониране, съответно пенсия, вече да не са, за нас не е достатъчно условие за идентифициране на дискриминация по възраст. Още нещо, което беше споменато в едно от изказванията. Комисията всъщност предложи през 2008 година рамкова директива и в тази директива имаше идея да се разшири приложеното поле на 78-2000 в, и да обхваща социалната сигурност. Както добре знаем, тази директива трябваше да бъде одобрена с единодушие и макар да имаме едно мнозинство от държави членки, нямаме изисканото единодушие. Правим всичко възможно, за да ускорим а, тази работа, но в крайна сметка това зависи от съвета. Съвета трябва да вземе единодушно решение. Благодаря. Благодаря. Като се имат предвид последните съображения, които бяха изложени, може да се каже, че има още какво да обмисляме. Колегите, които взеха думата до един, помолиха петицията да остане открита без окончателно решение. а, извън член 51, този щекотлив въпрос, който беше повдигнат и вчера във връзка с а, Хартата за основните права, а, има и въпрос свързан с компетентността, а, по който ще трябва да поработим. Европейската комисия и най-вече ресорният комисар а, би трябвало да ни изпратят по-задълбочен и по-подробен отговор а, така че предлагам да напишем съобщение до комисаря Андор, да изпратим съобщение до комисаря Андор. А и той най-случайно е унгарец, тъй че вероятно познава добре унгарското законодателство. Да, да му изпратим а, писмо, в което да го сезираме във връзка с това има ли или няма нарушение на законодателството да и дано получим задоволителен отговор. Евентуално можем да помолим и за становище по отношение на това да се направи ли правна експертиза аз ще направя необходимите постъпки в това отношение. Благодаря на вносителите на тези петиции. Благодаря на всички, които дойдоха при нас. И сега преминаваме към друга голяма група петиции по точка 35. Точка 34 отложена за заседанието на 1 април. Групата петиции по 35-та точка са свързани с сектора на възобновяемите енергоисточници в Испания, както и ситуацията в този бранш и третирането му от страна на публичните органи. Господин Сари има думата за 5 минути, вносител. Gracias, señora presidenta. Eh, lo que quisiera hoy... Eh, lo que... Благодаря, госпожо председател. Нека да изложим положението в сектора на възобновяемите енергоисточници, преди всичко фотоволтайката в Испания. В момента се реформира законодателството, което обръща с главата надолу всички досегашни правила, така че първият въпрос, който възниква е подкопаната правна сигурност в нашата страна. Реформата предвижда разпределение въвеждане на нова система, вместо до сегашната на разпределение на киловатт на час. Е, сега се въвежда един мегавата като основна единица, но се обвързва с инвестициите, за които самото правителство признава, че не винаги могат да се посочат точно. В синьо на графиката виждате прогнозните постъпления след влизане в сила на, в, на закона. В жълто са постъпленията преди да се въведат тези съкръщения. Това са 6% рентабилност в Испания при абортизационен период 14-16 години. Това и без това беше ниско постъпление, а след въвеждането на новото законодателство ще паднем съвсем на дъното. Освен това се предвиждат доста а, абсурдни неща, например около 500 стандарта, има съоръжения, които ще трябва да се примирят с намаляване на допуснатото количество до 52%. В крайна сметка ще се окаже, че тези съоръжения, възобновяеми източници, просто не могат да бъдат финансирани вече. За да могат отново да се финансират, ще трябва да прибягнат до банките, които да се съгласят да им опростят 60% от кредитите. Всъщност, в крайна сметка, правителството прави всичко възможно, за да се затворят, да се изведат от експлуатация тези тези съоръжения. Това са около 30-50% от целия потенциал, да не говорим колко семейства са засегнати. Новото законодателство е изключително дискриминиращо и ще ви кажа защо. Официалният аргумент е, че ще се прилагат различни тарифи, но виждате официалните данни. Много малък чай, е, малка част от енергийния дефицит е, идва от възобновяемите източници. А всъщност най-голямата корекция е по отношение на тях. Ето, виждате, че лъвският пай, е, основното бреме пада върху е, възобновяемите източници. Това, което ви показвам, са показателите за е, електропреносната мрежа в Испания. Виждате разходите, виждате брутните приходи и виждате, че не е било необходимо въобще да се прави такова съкръщаване на допустимите количества. И още един пример как се дискриминира, фото, дискриминират фотоволтаиците. Ето, личното ползване, ви показвам, личното ползване е свързано с никакво подпомагане което нарушава личната свобода на хората. Има, така да се каже, една квота, която ако се въведе, ще бъде невъзможно на гражданите да си монтират собствени фотоволтейси, например. А, знаете колко е, е скъпо това, амортизацията около 14 години. Гражданите няма да могат да си го позволяват повече. На таблицата също виждате докъде се стига за тази дискриминация. Ако, например, атомна електроцентрала не дик декларира излишните количества, е предвидена определена глоба. Ако аз инсталирам у дома си панели или фотоволтайка, глобата ми стига до 60 милиона. Извинете, но тези нови разпоредби в Испания преобръщат всички планове и очаквания на инвеститорите защото възобновяемите източници се оказват в никакъв случай а, а, не е толкова предвидими и надежни като инвестиция. Затова се обръщам към парламента да апелирате към институциите да се намесят. Това, е, това което става е в пълно противоречие с всички европейски политики и инициативи в това отношение. Това е огромна крачка назад. А, оказва се, че в Испания през няколко години правилата на играта могат да се променят из основи. може би ще има някой друг хедж фонд, който ще продължи да се занимава с такива инсталации, но всъщност основната цел очевидно е тяхното затваряне. Благодаря, господин Пиетодруп. Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички. Искам първо да благодаря на Комисията по петициите, че ми дава възможност да изложа лично пред вас кои са според нас нарушенията на европейското право в областта на възобновяемите енергоисточници в Испания. Аз съм а, адвокат на платформата Нови енергийни модели. М работя без заплащане, представлявам и някои екологични неправителствени организации, които се застъпват за нови енергийни модели. До сега нашата платформа е внесла четири жалби в Европейската комисия на базата на различни нарушения на европейското енергийно законодателство. Първата жалба е свързана с ретроактивното действие на закона за намаляване на количествата произведена енергия а, с акциза от 7%, с невъзможността за правна защита и нарушенията на правилата за свободна конкуренция. В следващите месеци ще внесем и жалба във връзка с енергийната ефективност в личен план, в жилищата на гражданите, както и в връзка с коренната промяна на законодателството за инсталациите, произвеждащи альтернативни, альтернативна енергия. И така, по първия въпрос се стигна до е, корено противоположни възгледи между нас и комисията. Европейската комисия беше на мнение, че основните принципи на европейското право не могат да се прилагат когато държава членка въвежда своя система за а, възобновяеми енергоисточници. Ние смятаме, че има дискриминация. Имаше решение на съда от 20, на Европейския съд от 26 септември, което постановява, че държавите членки трябва да зачитат принципите на европейското право в областта а, на производството на альтернативна енергия. На базата на това съдебно решение комисията реши да преразгледа нашата жалба, но междувременно мина твърде много време. Сега е необходимо да се действа бързо. Не бива да се допуска забавяне поради предизборната кампания сега, която предстои. Не бива да се допуска отлагане за след изборите. Втората ни жалба, която е свързана с акциза, Тук съм оптимист, надявам се, че ще има напредък. защото това е акциз, който в никакъв случай не е свързан с някакви екологични съображения. Просто става въпрос за повишаване на данъка 7% са страшно вредни. Такова повишение е страшно вредно за сектора на възобновяемите източници. Още повече, че не се отнася до други енергопроизводители. Третата ни жалба за липсата на ефективна правна защита. Тук отново имаме различия с Европейската комисия, но след случая с IBV, главна дирекция правосъдие разгледа нашата жалба. В рамките на нашата платформа, чието представител отново казвам съм аз, Искам да апелирам към парламента да проучи внимателно дали Европейската комисия а, прилага европейското законодателство в областта на възобновяемите източници. Благодаря. Thank you. Благодаря. А сега думата има комисията. Благодаря. Благодаря на Комисията по петиции, благодаря на вносителите, че представиха а, петициите. Нека а, очертая няколко точки важни по енергийната директива. На първо място, транспонирането на тази директива в Испания. Комисията всъщност започна процедура по а, нарушение и изпрати уведомително писмо на Испания за непредоставянето на информация за мерките на транспонирането. Получихме допълнителна информация от Испания и комисията в момента оценява и разглежда а, информацията за тези допълнителни мерки. Това е първото нещо, което искам да кажа. На второ място, директивата, както знаете, определя а, обвързващи цели за постигане на страна на държавите членки. Комисията мониторира постигането на тези цели, но държавите членки имат а, свободата а, да преценят как да постигнат а, тези цели, имат свободата да преценяват а, какви мерки да предприемат и кои видове енергийна, а, енергийно производство да подкрепят целите 2020 за Испания, ако държавата не постига целите, комисията може да се намеси, но не за това става въпрос в случая. Още повече, че комисията разбира повдигнатите въпроси а, и нормалните очаквания и за правната сигурност. Внимателно разгледахме директивата и разбираме, че не можем да тълкуваме този принцип така, че да спира правото на държавите членки да въвеждат изменения в тези схеми. Например, при свръхкомпенсиране на енергийни източници или когато съответните технологии се въвеждат по-бързо от очакваното. И комисията не веднъж каза, че държавите членки трябва да се въздържат от рязки неочаквани промени в тези схеми, тъй като това създава несигурност на инвестициите и енергийните пазари, не само в съответна държава, но навсякъде в Европа. И комисията всъщност се ангажира с испанско, испанската администрация, няколко писма изпрати на предишното, на сегашното правителство, да, дори проведе политически диалог с испанското като испанските власти, за да зададе въпроси за въздействието на планираните мерки върху а, економическата а, сп, смисленост на направените и изменения. 73% на такса беше разгледана и в момента тече диалог. Комисията оценява и разглежда, анализира информацията, предоставена от испанската страна. И така, в заключение, комисията е ясно с потенциалното въздействие на мерките върху инвестиционния климат в Испания също така в момента разглеждаме последната реформа. Разбира се, ясно е, че последната реформа не е завършена, не всички правни актове са прияти. Вече сигнализирахме известна загриженост на испанските власти, например третирането на прекомерното потребление. Няма Няма предвидени а, ясни разпоредби в Европа а, по повод на тези енергийни аспекти. Ето защо имахме първоначални опасения по това предложение на испанските власти, но все пак изчакваме окончателните правни актове, за да ги оценим и да ги разгледаме, анализираме и да разберем дали има всъщност нарушения. Благодаря много. госпожо председател. Испанската делегация на социалистите напълно подкрепя петицията. Ние сме съгласни. Абсолютно съгласни, че Испания трябва да преразгледа енергийната си политика, така че да има правна сигурност и да се отговори на легитимните очаквания на инвеститорите в възобновяеми енергии. Тук трябва да се покрият основните европейски изисквания. Но испанското правителство прави огромни грешки в енергийната си политика. От това се затруднява и възобновяемата енергия и изобщо живота на потребителите. Не виждаме никаква екологична или економическа логика. Това е просто една контрареформа, която иска да заличи постигнатото до тук. Казвам, че липсва всякаква логика, защото не е ясна насоката. Ние не знаем за какво става дума, средносрочно ли е, дългосрочно ли е. На второ място всички отрасли отхвърлиха реформата категорично. Политическите партии, гражданите също я заклеймиха. Опазването на околната среда очевидно не е приоритет на сегашното правителство на Испания – защото то не само, че не работи за чистите енергии, а напротив, наказва ги. Реформите, освен това, не решават проблема с тарифния дефицит, защото на първо място е поставена грешна диагноза. Критикуват се възобновяемите източници, Говори се е, за неустойчив модел на електропроизводство. Прави се погрешен анализ на резултата от предходните мерки. Според правителството ще има подобрение, но мисля, че в крайна сметка само ще се увеличи цената на енергията за потребителя. Уважаеми колеги, за да излезе от економическата криза Испания трябва да търси технологични отрасли с висока добавена стойност. Необходимо е да сме конкурентни. Възобновяемите енергоисточници доказаха, че са именно такъв отрасъл. Но вместо да се отчете техния потенциал, виждаме, че сега испанското правителство ги унищожава и ги заменя с устарели форми на енергопроизводство. Ето защо подкрепям вносителите на петициите и призовавам испанското правителство да прилага политики в интереса на гражданите. Благодаря ви. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, благодаря и на вносителите на петициите, както и на комисията. Ще се спра на шесте точки в представените ни документи подкрепа на петицията. Много ми се иска да получа по електронна поща и презентацията от тази сутрин. Първо, целите на Испания при възобновяемите енергии. Комисията вече го спомена до 2020 година. Испания иска увеличение на ВЕИ с 20%. Испания има големи предимства тук в сравнение с други държави членки. Комисията също така уточни, че до 2020 година трябва да се намалят и емисиите на въглероден диоксид. Испания и тук е над средните нива за Европа, има добри постижения. Нека ви напомня също така, че съгласно член 13, параграф 1 на Закона за енергетиката, се набляга на необходимостта от нови енергии и издаване на разрешителни. Не се обръща внимание обаче на дискриминационния момент при издаването на тези разрешителни. Вносителите на петиции смятат, че при ВЕИ съществува такъв тип дискриминация – че има предпочитание за конвенционалните енергоисточници. През последните няколко години обаче на ВЕИ се помага. Правителството трябва да предприеме някакви мерки, да се справи с този дефицит в тарифите и да се запази конкурентоспособността. Имайте предвид, че на производителите на възобновяема енергия се е помагало. Според вносителите на петициите се помага на конвенционалните енергоисточници, но е точно обратното. След това производството на електроенергия от различни източници – и тук вносителите смятат, че възобновяемите са оставени на втори план, но това не е вярно. Освен това, виждаме, че при хидравличната енергия и ядрената енергия разходите са били по-високи. На следващо място Указ 169 от 2009 година дава 4 месеца на производителите на ВИ да направят съответните административни и технически изменения с цел производство на енергия, така че тук има преходен период. Това е указ одобрен от предишното правителство на 18 ноември, два дни преди общите избори. Не разбирам защо е трябвало толкова неотложно да бъде одобрено указа, но това е така. Не може да се твърди, че това са промени на сегашното правителство. Тези промени вече са били направени. След това обръща се внимание на производството на енергия за собствено потребление – Обръща се внимание и на легитимните очаквания. Петицията от 2012 година трябва да има предвид, че се правят и компенсации за бърза промяна на технологиите. И в този случай няма нарушение за легитимните очаквания, можем да кажем това, което комисията вече обясни. Ако операторите са инвестирали то не може да се гарантира, че няма да има никакви данъчни и регулаторни промени защото такива промени също могат да бъдат легитимно очаквани. И всъщност аргументите, които представихме по петицията 018 от 2000, 1008, извинете, от 2012 година, въжат и тук. Самата аз бях докладчик по първата директива за възобновяемите източници. Ние смятаме, че техният дял на пазара ще продължи да расте и ще имаме и нови цели за 2030 година. Но нека го кажем ясно. Не може да се очаква да не се променя системата на субсидиране така или иначе Веи в Испания имат все по-голям дял на пазара и това е нещо положително. Но все пак някой трябва да плати и за производството на електричество. Благодаря. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Аз представлявам зелените и ще кажа, че сме много разтревожени от тази петиция и изобщо реформата в производството на електричество в Испания. Преди няколко години при посещение в Испания бяхме много приятно изненадани от тези фотосоларни панели по испанските къщи но не разбирам логиката, когато се казва, ние до сега се справяхме много добре, хайде сега да се поотпусне малко. Не може да се намалява нивото на амбиция. Ето, вземете спорта, например. Ако някой стане шампион, той нима не се стреми да си подобри резултатите и след това. Странна е тази логика, не знам. Може би комисията ще ни даде по-конкретно обяснение. Защо се смята в Испания, че при този вид реформа ще се постигнат целите до 2020 година? Комисията разполага ли с някакви надежни данни, които да подкрепят едно такова твърдение или не? Ние, разбира се, искаме да подкрепим вносителите на петициите, особено, що се отнася до правната сигурност и обратното действие на закона. Европейската комисия вече е решила да отправи някои въпроси към испанското правителство. Трябва да се има предвид и потреблението за собствени нужди, което ми се струва странно да се забрани. Напълно подкрепяме вносителите на петицията. Аз говоря от името на зелените като цяло. Ние ще подкрепим петицията. Предлагам тя да остане отворена. Благодаря ви. Няма други желаящи да вземат думата, затова давам думата за една минута на вносителите на петиции за отговор. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се спра на три въпроса. Комисията знае много добре, че първо в Испания имаше мораториум, така че не може да има нови ВЕИ проекти. Както виждаме от представените цифри, някои съоръжения ще бъдат принудени да преустановят дейност. Същевременно виждаме, че в Испания економиката е в много лошо състояние. Затварят непрекъснато най-различни производствени звена. Може би в бъдеще правителството ще има свободата да променя такива норми, но така или иначе 60 000 семейства са инвестирали в този вид енергия. Имаме и различни инвестирали предприятия и сега изведнъж се сменят правилата на играта. Сменят се условията. Това го потвърждават и цифрите, които идват от официални организации. В този случай ние не говорим само за намаление на доходите. Не, хората просто ще бъдат разорени. Това бяха проекти, където имаше сигурност за инвестициите, но виждаме, че нещата изцяло се промениха и е заплашен изобщо сектора в Европа. няма сигурност за енергийните инвеститори. При производството за собствени нужди вие също разполагате с цифрите и съответно диаграмата. Това беше позволено, но правителството иска да го спре. И така в Испания да няма нито един произведен мегаватт за собствено потребление. Няма свобода за гражданите. Те не могат сами да решават каква ще е енергийната мрежа за техния дом. Правителството ги спира. Мисля, че тук европейските институции и особено парламента трябва да обърнат внимание. Ще ви помоля да оставите петицията отворена и да разчитате на здравия разум. I would like to make two incisions. Искам да се спра на два въпроса. Първо да благодаря на членовете на Европейския парламент, разбира се, и на второ място да се спра на понятието легитимни очаквания – и съответно дискриминация. Не чух някакво задълбочено обяснение на аспекта дискриминация, макар че очевидно това е съществен елемент при тази петиция, както сме подчертавали неведнъж при разговорите с комисията. По делото ОБВ имахме също много убедителни аргументи. Тук сме поели ангажимента да предоставим и допълнителна информация на комисията, но настояваме комисията от своя страна да проучи внимателно фактите, защото дискриминацията си остава много съществен елемент. Разбираме позицията на комисията. Наистина при легитимните очаквания трябва да се обръщаме към Националния съд – но, както обясних в уводните си думи, в Испания няма ефективни средства за правна защита в този случай. Така че със сигурност има дискриминация, а по член 13, параграф 1 можем да спорим. Чухме някои интересни доводи, но сме разговаряли по тях с Европейската комисия. Не мисля, че трябва да навлизаме в академичен дебат, но тук би трябвало да се прилагат основните принципи на Европейския съюз и борбата с дискриминацията е едно от тях. Затова не можем да се позоваваме на член 13, параграф 1. Госпожа Юсо посочи, че таксата 70% при произведено електричество в Испания не е дискриминационна, но тук също можем да спорим. Макар, че доколкото знаем, комисията също разглежда тази такса като вид косвено данъчно облагане. По това също трябва да поговорим. Това е всичко. Благодаря. Thank you. Uh, Mr. Volpi asked the floor. Благодаря. Господин Волпи поиска думата за отговор. Да, благодаря. Благодаря за а, въпросите и дискусията. Искам да отговоря на въпроса дали Испания ще постигне 20 цел. Може би не бях достатъчно ясен първия път, когато се изказвах. Според данните от 2012, Испания е над първия измерим показател в траекторията за постигане на целите до 2020. Постигането на целта зависи от редица фактори включително економически растеж в бъдеще, инвестиционния климат за възобновяеми енергийни източници. Също трябва да кажа, че според вътрешното моделиране на комисията, доклад, който публикувахме миналата година, на основанието на информацията и мерките, които оценихме миналата година, моделирането показва че Испания, както и други държави, няма да могат да постигнат 20%-овата цел. Това разбира се е прогнозиране, моделиране, така че ние продължаваме да следим усилията на всяка държава и в края на тази година комисията ще публикува втори доклад за възобновяемите източници, където ще включим данните от държавите членки. Давам думата на колегата ми, за конкретния правен въпрос за дискриминация и правна защита, повдигнати от носителите. Ива Герхард. Здравейте, казвам се Ива Герн. Искам да кажа няколко неща за това, което засегнахте, че комисията не е разгледа достатъчно въпроса за дискриминация. Разбира се, че сме разгледали съдебното решение АБВ, но знаете, че това решение оставя доста широко поле за действие на държавите членки, за да могат те да планират и организират своите схеми. И в този случай, в това дело, се сравняваха два вида дървесина и беше решено, че няма дискриминация. А, в този смисъл ние смятаме, че различните енергоисточници, като газ, въглища и така нататък, също заслужават равно отношение, защото естествено различните енергоисточници са доста разнообразни и различни. Така че не, не смятаме, че а, в случая не може да се не че не може да се разглежда за дискриминация, но целите биха били доста по-високи от вече взето решение от съда. И това, което беше комуникирано преди, се промени и в каква степен могат инвеститорите а, и а, изобщо сектора да разчита на някаква ситуация, която няма да се промени и Испания има функционираща система и свързване, свързани с нея ретроактивност трябва да се разглеждат от местните съдилища. Благодаря за този допълнителен отговор от комисията. Сега вече трябва просто да следваме всичко това, процедурите по несъответствие отнемат време, ще изчакаме новините от комисията и протокола на днешното заседание може да се изпрати и до комисията по околна среда, така че и те да разгледат въпроса по същество. Това ще се прехвърли към комисията Енви, така че до момента чухме достатъчно. Благодаря на тези, които се изказаха. Редица различни мнения бяха изказани. Значи имаме едно общо усещане според мен в тази комисия. Още веднъж благодарности на вносителите и сега преминаваме към към следващата петиция. Енергийния сектор в Италия. Давам думата на вносителя за 5 минути. primo luogo i ringraziamenti. И така, благодаря на Европейския парламент и най-вече на Комисията по петициите, защото наистина в момент, сега е много важен момент от диалога, а и Европа се изгражда именно по пътя на диалога между гражданите и институциите. Много интересно, че ние италианците засягаме друг аспект на кризата в альтернативните енергоисточници, а именно а, кризата в сектора на слънчевата енергия. За съжаление в Италия тя е много дълбока в момента и трябва да кажа, че нашата петиция наистина има спешен характер защото Европа трябва да е само да говори в момента. Европейския съвет разисква енергийния пакет и пакета за борба с измененията на климата, но гражданите узнават, че позициите, които се заемат от съвета, след това в държавите членки не се прилагат е, и има все повече безработица в така наречената зелена економика. Нещо, което подкопава доверието към Европа и отдалечава гражданите от нея. Не би било добре, ако населението продължава да се отчуждава от европейските институции. Ето защо прибегнахме до инструмента на петицията, за да достигнем до правилното място, където трябва да се обсъждат тези неща. Значи нещата започнаха през 2012 година. Става въпрос за един регион в Северна Италия, където кризата наистина се разрази. Затвориха се предприятия, уволнени бяха много хора и така вече две години по различни причини. Е, имаше две предприятия с по повече от 200 заети близо до Милано. Тези предприятия решиха да преместят производството си в Сърбия, за да изпълнят голяма поръчка за соларен парк. тогава, разбира се, в Ломбардия бяха уволнени работниците. В крайна сметка обаче не се стигна до реализация на проекта. Към това се добавиха и други фактори, които споменаха и испанските представители, например проблемите във връзка с международната конкуренция, най-вече от страна на Китай. Така че от около две години работниците, които са уволнени, трябва да оцеляват с 7-800 евро на месец и не знаят как да си плащат сметките за газ, ток и прочие. а тези, които все още са на работа, са заплашени от уволнение всеки момент. За съжаление, става, случаят не е единичен. Ситуацията по отношение на безработицата в сектора в Италия от 11, е, е такава след 2011 година са уволнени около 800 души. Това е почти половината от всички заети в сектора. Тоест, намираме се в момент на индустриален и е, индустриален разпад без да знаем как да изпълним поставените цели. Има десетки предприятия в е, Италия, които затварят. Много от тях са малки и средни предприятия. А, фотоволтаичния сектор беше един от най-динамично развиващи се у нас. Вече се натрупа много бизнес опит в това отношение. Говоря не за големи консорциуми, а за малки и средни предприятия, които в момента са в дълбока криза, което разбира се обесилва ця, целия сектор. Както а, обясниха испанските ни приятели, кризата е европейска. Това и комисията го потвърди показвам ви резултати от наше собствено изследване. Ние не си въобразяваме, нямаме претенции за 100% обективност, но виждаме, че проблемите засягат цяла Европа и за това смятаме, че проблемът трябва да се реши на европейско ниво. Какво е положението в момента? В Северна Италия, където можеше да се изгради наистина мощен кластър на тази индустрия. Както виждате, 1400 работници са засегнати от кризата, от тях 500 в Ломбардия, провинция Монца Брианца, 700 в провинция Венеция и 200 в провинция Боцен. Тук виждате географската карта, за да видите къде са тези места в Северна Италия. Така че проблемът наистина е спешен. Трябва да предприемем нещо, ако искаме секторът а, да има някакво бъдеще. за да можем наистина в бъдеще да бъдем начало на зелената економика в света. Така че нашата петиция може да се е, разглежда и като елемент на надежда за нас. синдикатите и работниците от нашия регион ни подкрепят, подкрепят и петицията, виждат от публикации в пресата, че наистина има очаквания фотоволтаичната индустрия отново да бъде поставена, изправена на крака. Виждаме обаче също така, че на национално и местно равнище има известна мудност. За това се обръщаме към вас, за да вземете в ръцете си нещата на европейско ниво. Разбира се, прочетохме отговора на Европейската комисия. Разбира се, оценяваме значението на някой от аргументите, например, по отношение на дъмпинга от Китай но общо взето отговорът на Европейската комисия ни се струва твърде оптимистичен в сравнение с действителността, освен това, че в него липсват аргументи във връзка с социалната криза и кризата на заетостта. А комисията изобщо не е чула очевидно този тези наши доводи. Във всички случаи комисията има възможност да под тикне а, правителството да използва един инструмент, който е подходящ в момента, а именно фонда за приспособяване към глобализацията, който за щастие, а, чийто срок за, за щастие беше удължен. Може би трябва да се даде лек тласък на нашето правителство да прибегне до този фонд. Ето вижте, Германия вече го направи преди около година за предприятието си First Solar Германия поиска пари от този фонд. Мислим, че този фонд трябва да бъде използван. Разбира се, всичко това трябва да се съпътства и от политически мерки, както на национално, така и на международно ниво в полза на възобновяемите източници. Именно средствата от този фонд могат да помогнат да престане изтичането на човешки и индустриален капитал от сектора на фотоволтаиците а и по този начин гражданите ще видят как действа Европа. Много ни се ще да бъдем подкрепени в настояванията си да се използва този инструмент за Ломбардия, Венеция, Трентино, Южен Тирол. Надяваме се, че вие ще ни окоръжите. Благодаря от името на Европейската комисия. Заповядайте. Аз ще отговоря на английски язик. Уверявам ви, че Европейската комисия е загрижена всеки път, когато едно предприятие или отрасъл преживява трудни моменти. Още повече, че тук става въпрос за а, отрасъл с много сериозен интензитет на знания, технологии, важност а, и а, екологично важен сектор. Една трета от хилядата милиарда евро, които се, а, на които а, се оценява а, енергийния сектор е свързана именно с въпросния отрасъл и от 2013 година заедно с новия енергийно-климатичен пакет комисията прие съобщение именно в тази посока. Комисията полага усилия да стане европейската економика конкурентоспособна, конкурентоспособна и Европа да е привлекателна за инвестиции. Комисията отделя много сериозни ресурси в новата многогодишна финансова рамка за конкурентоспособност на отраслите в Европа, Хоризонт 2020, малките и средни предприятия, структурните фондове, всичко това достига като сума 300 милиарда евро, обхващащо всички програми по всички тези фондове. Много важна е ролята на регионите, отделните региони, плюс клъстерите от региони в Европа интелигентната специализация, където има а, възможност за създаване на конкурентоспособност по този начин. Фотоволтаичния сектор, доколкото ни е известно, два региона са го избрали като специализация. Северна Германия е един регион и един в Словакия. Не знаехме за италиански регион, който да е избрал фотоволтаичните енергоисточници като специализация за своята конкурентоспособност. Комисията е отворена да си сътрудничи с италианските региони, които смятат това за приоритетен сектор. И също така извън а, правомощията на самите предприятия. Смятаме, че Европейския фонд за глобализацията би могъл да се използва, макар че и фонда за заето също е подходящ. А сега ще дам думата на колегата от генерална дирекция Трейд, за да отговори за антидъмпинговите практики свързаното с Китай. Имате думата, каза председателката. Що се отнася до вноса от Китай, благодаря много за това, че познавате а, дейностите на Европейската комисия и че признахте а, нашата реакция. Ще обобщя случилото се през две, последните 9 месеца. Лято до 2013 можехме антидъмпингови мерки, потвърдени през декември от съвета, декември 2013 година. В същото време съветът потвърди антисубсидиарните мерки срещу Китай. Това в голяма степен беше обект на дейността на едно предприятие и 47% в всичко това е свързано и с антидъмпинговите мерки на ниво международни, Международната организация по търговия, както и нашите собствени регламенти в тази област. Благодаря, казва председателката. Господин Яр, имате думата. Благодаря. Откъде да започна? Предходната петиция беше подобна ще започна така. Отново се вижда огромната отговорност, която носят политиците, особено когато става въпрос за насърчаване на нови и иновативни инвестиции. След като веднъж е направено, рожбата трябва да бъде отглеждана и по-нататък. Както виждате, има много изкривявания в това отношение. Лично аз в Германия проследих всички етапи, като се започва от първоначалната огромна еуфория, тогава, например, минаваше един рекламен лозунг «Слънцето сметки не начислява». Ако бъдем честни, начисляват се, разбира се, е, сметки, след като е подпомаган финансово с субсидии сектора той произвежда ток, който трябва да бъде заплащан все пак. Помня, че първите инсталации за фотоволтаици получаваха като цена петорния размер на действителното, което трябваше да се плаща. Такова нещо не може да се търпи вечно. А, така че нещата са сложни. Така че апелирам по-скоро към политиците. Е, като раждаш деца, гледай си ги. А, на второ място, разбира се, че трябва да се обърнем към зелената енергия, но цялата история трябва да е социално поносима. Още повече, че Китай е един играч на пазара, който, меко казано, не е от най-честните. Китай също субсидира соларните панели и комисията вече отговори. Така че това, което в момента мога да кажа е че не получаваме отговор на следния въпрос. Може ли да се използва фонда за приспособяване към глобализацията? Да, вярно е, в Германия бяха използвани малки суми от него, но в Германия си има е, огромни проблеми, въпреки освояването на средства от фонда. Е, но имате право е, в е, Европа, можем да загубим много, ако не решим проблемите на сектора. Сега за фонда за глобализацията не ние решаваме, това го решава комисията по бюджети. Но това искам да предложа да внесем въпроса при тях. Освен това, комисията е права, че властите на място в случай в Италия трябва да определят своите цели в областта на иновативната енергетика. Благодаря. Само няколко бележки от моя страна. Развитието в фотоволтаичния сектор а, показва, че има възходи и падения, които не са задължително а, свързани с натиска, упражняван от Китай. Не само с това са свързани. Нещо важно и аз съм съгласен изключително в голяма степен с становището изразено от моя уважаван колега Питър Яр. отчитайки натиска и окончателната цена на енергията в Европа, ние виждаме, че тя само се увеличава в последните години. От една страна трябва да се справим с необходимостта за подобряване на енергийния микс и а, целите за 2020, както и тези поставени за 2300 и 2050, но в същото време трябва да не забравяме, че няма промишлена конкурентоспособност без конкурентни цени на енергията. Нека забравим за тези иллюзии, мечти. Ако за Германия става все по-голям проблема, то той е важен и за държава като Румъния, която показва по-добра ситуация, доста над целите с 2020 по отношение на енергийния микс. Много голяма е ролята на възобновяемите източници. Източници все пак натиска за цените, крайните цени на енергията продължава. Автомобилната индустрия е важна в това отношение. Производството на умини. Трябват ни мерки, които обхващат всички части от пъзела. Не само една част, едно парче от пъзела, защото ако по този начин подхождаме, ще загубим енергийния си капацитет. Да, оплакваме се за Китай, но нека да не забравяме, че Китай използва единствено принципа на печалба. Това е божеството, на което те се кланят. И е, това е нещо, което идва и от нас. Печалбата. Две неща искам да припомня на комисията. На първо място, решението на комисията не беше съвсем обсъдено с държавите членки, с пълно съзнание, че Германия беше против предприятата мярка и не само 18 а, а, от 28-те тогава 27 държави членки бяха против идеята за започване на спор с Китай по соларните панели, фотоволтаиците, което води и до възможността на местните предприятия да имат достъп до ефтини фотоволтаици това е една друга страна на тази монета. И на второ място, ние много говорим за реиндустриализация. Чудесно го пишат това нашите вестници, но има един процес на много сериозна деиндустриализация и един от ключовите елементи е свързан с местенето, делокацията. И когато говорим за този въпрос, по-добре да не говорим за Китай. Китай привлича производство, защото все още пазара на заедостта е доста по-ефтин, трудовата работната ръка е много по-ефтина и също така обаче цените се повишават, както там имаме също известни показатели за конкурентоспособност, за покупателна способност и така нататък. Ако също така разгледаме и ноу-хау, което съществува в Европа, експертните познания, това все пак е измерение свързано с пазара, с конкурентоспособността, то тогава тези проекти биха били единствено експериментални и не можем да се оплакваме, че губим почва в конкурентоспособността и а, научните способности. И тук ще спра, но ще ви напомня, че страничните жертви на на спора с Китай бяха испанското италианското и френското вино. Тези три държави плащат за спора с Китай за фотоволтаиците. Ето защо ние трябва да очертаваме цялостни стратегии, дори да става въпрос за нещо конкретно като това, защото фотоволтаиците са само едно парче от пъзела, а не цялата картина. Не трябва да го забравяме. Благодаря. Grazie, un minuto al eh, firmatario per la replica. Благодаря, дам думата на вносителя за една минута. Искам да благодаря за тази дискусия, която намирам за много положителна. Позволете да обърна внимание на две неща. В сектора има монопол на Германия, много малка квота на Испания, а Италия идва едва след тях. Не смятам, че е правилно положението да бъде такова. Регионите би трябвало да запазят поне минимален промишлен ноу-хау, така да се каже, в тази област. Не знам дали комисията може да вземе някакви мерки в тази а, насока. И още нещо за така съюза между Германия и Китай. Има, има такъв съюз и е, това не бива да се забравя. И последния въпрос – освояване на средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Европейските правила дават възможност е, за е, освояване на средства по този фонд 4 до 8 месеца след освобождаването от отговорност по изпълнение на бюджета. С други думи, комисията трябва да създаде условия, за да се използва този фонд, за да могат поне е, работниците, на които предстои уволнение, да не бъдат уволнени защото кризата в Ломбардия, Венеция и Южен Тирол е много дълбока. Председателката, благодаря. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Ясно е, мисля, какви са нашите правомощия. Трябва да се е, постараем да подкрепим вносителите, което означава, че неминуемо трябва да се обърнем и към националните компетентни органи, за да поискаме от тях допълнителна информация. С други думи, предлагам да пишем на ресорния министр, както и на премиера, като е, между останалото попитаме и за използването на средства от фонда за глобализацията, каквито до сега очевидно не са използвани, както се вижда от числата, които ни бяха представени днес. Тоест, трябва да направим още някои проучвания и запитвания, за да се уверим, най-вече комисията да се увери, че европейското законодателство се прилага правилно на място. Сега благодаря на вносителите и на комисията и преминавам към групата петиции по точка 37 от дневния ред. Става въпрос за вятърни паркове. Не присъстват вносители, за това веднага давам думата на Европейската комисия. One moment. Един момент само. Извинявайте, може ли а, да ви въведа във въпроса и така ще спести много време. Аз съм по следващата петиция. Имате ли нещо против? Благодаря защото тук става дума за петицията от областта на планината Ерцгебирге. Става въпрос за овоз при изграждането на вятърен а, парк. Това, което ние искаме е да се промени, че първо се извършва овоз в държавата членка и едва след това комисията може да се намеси. С други думи, ако по време на извършването на оценката за въздействие върху околната среда, комисията, е, ние не можем да се обръщаме към комисията, защото тя винаги ще ни отговори. Е, за сега не сме констатирали нарушения, защото процедурата по овоз не е приключила. Аз мисля, че е много важно комисията да има възможност да се намеси намесва още в плановия период. И въпреки това трябва да похваля комисията. Мисля, че диалогът в рамките на петициите става дума за строителство на вятърен парк в, в резерват с редки видове птици, който а, а точно там а, Чешката република искаше да строи вятърен парк. Първоначално даже а, като че ли самото чешко правителство форсираше нещата. Сега смятам, че диалогът между чешкото правителство и комисията е до, дало резултат защото имаше много извънредни разрешителни в полза на вятърния парк, които чешкото правителство отмени. Значи първоначално имаше разрешение за парка, след което правителството го оттегли с аргумента, че трябва да се направят нови проучвания. И сега въпросът ми към комисията. Как оценявате положението на чешкия, в чешкия граничен регион или в Ерцгебирге? до какво доведоха контактите ви с чешкото правителство? И трети въпрос. Известно ни е, че от септември 2013 година има а, процедура на, Европейск, на комисията срещу чешката, чешкото правителство, именно във връзка с нарушаване на екологично законодателство. А, понеже непрекъснато е, критикуваме комисията, тук искам изрично да я похваля за чудесния диалог с правителството на Чешката република. Благодаря. Благодаря. Сега вече комисията има думата. Good morning. Thank you, Mrs. Chairman. Благодаря. Здравейте, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите на господин Яр, но вероятно не разбрах много добре първия въпрос. Все пак ще се опитам да обясня състоянието в момента. Говорим за вятърни паркове на границата между Германия и други държави и в комисията информацията, че все още се разглежда националната процедура по издаване на разрешително. Оценката на въздействието, която е цялостна, която включва ефектите на проекта и в трансграничен план, беше приключена на 9 април 2013 година и заявлението на чешки министр на околната среда е достъпно както на чешки язик, така и на немски. На интернет страницата на Чешката информационна агенция. Процедурата обаче не е приключена и върви и друга процедура, именно такава за дерогация от чешкото национално законодателство, което ние разбираме а, като трансформиране на член 12 от директивата за, хабитати, за хабитатите, за место обитанията и това продължава от август 2013 и на базата на заявления от заинтересованите страни министъра на околната среда преустановява процедурата през януари 2014 и иска от местните а, регионалните власти в а, съответния регион да действат. Оттам се заявява, че има интерес за изграждане на проекта и се приканват а, а, заинтересованите да заявят своя интерес до април 2014 в региона на Устина Длибен. И така още веднъж опит е да се консултира с всички заинтересовани страни и да се продължи случая. Какво прави комисията? Комисията получи две оплаквания и започна пилотно действие а, и а, на 9 декември миналата година получихме отговор от Чехия. От една страна анализираме отговора от Чехия, от друга страна предприемаме степ, всъщност проследяваме стъпките, които се а, провеждат от чешките власти. За момента не можем да направим заключение, че има нарушение. Стигаме а, сега до техническа оценка, където от двете страни ще има доводи и те ще трябва да се разгледат внимателно. Следваме проекта и а, това е изцяло в съответствие с европейското законодателство. Опитваме се да анализираме естеството и обекта на оплакванията. Я. Ja, ich muss noch mal erwähnen, dass тук непременно трябва да вметна, че отново се въртим в кръг. Не може да се установи нарушение на процедура, ако процедурата не е приключила. Тя се води за неделима. И затова бяхме доста шокирани, когато беше бяхме пред прага на издаване на разрешително, нещо на което попречи чешкия министр на околната среда, обаче бяха издадени не знам колко извънредни разрешителни които нарушаваха законодателство за, за опазване на видовете. Обаче комисията пак не може да установи нарушение, защото тези разрешителни междувременно бяха оттеглени. Значи остава ми само да помоля комисията да продължи този конструктивен, според мен, диалог с чешкото правителство, който според мен се оказва много ефективен. Чешкото правителство се отнася сериозно и да изчакаме да видим какво ще стане. Знаете, че вие сами казвате, че до края на април трябва да дойдат последните отговори, затова предлагам петицията да остане отворена. И последно изречение – когато дефинираме в Европейския съюз е, зони, които се намират под защита, трябва да държим на това, защото е недопустимо да има извънредни разрешителни, които да заобикалят разпоредбите за резерватите. Така че да оставим открита петицията, най-малкото защото трябва да изчакаме отговор. Grazie Peter, quindi il eh, gruppo di Благодаря, Петър. Значи тази група петиции оставя открита в очакване на актуална информация. Преминаваме към петицията по точка 38 от дневния ред. Носителят отново не е тук. Не зная колегата Яр, иска ли думата и по тази петиция? Не, не желаят. В такъв случай ще изслушаме първо Европейската комисия и след това евентуално членове на комисията по на, е, петиция 1008 от 2010 на Петър Кранц. Думата има Европейската комисия. Thank you, Madam Chair. After closing... Благодаря ви. След затварянето на петицията през февруари 2012 година. Вносителят е предоставил допълнителна информация на 21 ноември 2013 година, на 7 декември и също така на 21 януари 2014 година. Ето защо комисията по петиции отново отвори петицията и поиска от комисията допълнителна информация. Нашата позиция е уточнена първото съобщение, а именно, че гората в този случай не попада под защита на директивата за местообитанията. Видовете птици, които са там, не налагат забрана на вятърните турбини. А дивата котка, която е защитен вид, наистина присъства, но това не означава автоматично, че има нарушение на директивата за местообитанията, когато се строят вятърни турбини. Според комисията трябва да се направи разграничение при ОВОСа между промяна на земеползването от една страна и от друга страна проекта за самите вятърни турбини. В първия случай трябва да се направи оценка, разбира се, на промяна на околната среда вследствие на начина на земеползване. Необходимо е да има и обществено допитване. След последното съобщение на комисията, този вид оценка е изпълнена и съответните документи, заедно с екологичния доклад, са публично оповестени. Комисията е включила линка към съответната веб страница. А сега по самия проект за вятърните турбини ние съгласно предоставената ни информация, сме се убедили, че немското правителство е направило оценка на всеки отделен случай – за да се види дали се отговаря на директивата. Според компетентните органи, конкретния проект са само 4 вятърни турбини, има много малък ефект върху околната среда, за да се направи обхватна овоз. Вносителите на петицията се боят, че вятърните турбини може да увеличат риска от пожари. Но това трябва да се провери от националните органи, а не от комисията. На 25 януари комисията получи информация и за съдебно дело, заведено по местна инициатива срещу този проект но в този случай се прилага немското законодателство. Пристъпвам към заключението. Въз основа на информацията от вносителя на петицията, Европейската комисия не може да стигне до извода, че има каквото и да било нарушение на европейското законодателство. Мисля, че комисията много добре обобщи нещата и каза, че е, даже и самите вносители смятат, че е спорно дали да има ОВОз или не. Тоест, е, вносителите искат ОВОз, е, властите не. Аз предлагам да приключим петицията, ако вносителят след решаване на правния спор, след делото, има някакви нови аргументи, може отново да се обърне към нас. А, иначе, наистина, приемам а, това, което казва комисията, че нещата трябва да се решат в самата държава членка оставам с впечатление, че се присъединяваме към това предложение, още повече, че и аргументите на комисията бяха ясни. Приключваме с петиция 1008 и преминаваме към петиция 1555 от 2015 година, която е много подобна. Отново вносителят не присъства, но думата е, има негов представител. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че петицията е сходна с предходната. Вятърни турбини, които са проектирани и изградени. Имаме ОВОС и одобрение от 2010 година и съответно изпълнение на проекта 2012 година. Вносителят на петицията е разтревожен от потенциалния ефект на вятърните турбини в близост до германския жилищен район. Европейската комисия посочва, че германския жилищен район е на 3 км от вятърните турбини. Европейската комисия трябваше да провери съответните стандарти, като стандарта за шумови замърсявания. Бяха направени проверки от чешката страна на границата, както и от немската. Оценката на въздействието върху околната среда показа, че са спазени шумовите стандарти и от чешка и от германска страна. На 400 метра от вятърната турбина има гора и за това не може да се заключи, че тук има нарушение на нормите. Беше споменат и туризма но туризма не е включен в оценката на въздействието на околната среда. Комисията е на мнение, че няма нарушение на европейските норми. Благодаря. Госпожо председател, разликата с предишната петиция, че тук имаме трансграничен елемент, тъй че най-малкото трябва да посочим, че при процедурата по издаване на разрешение не е имало достатъчно комуникация между немската и чешката страна. Комисията правилно констатира, че разстоянието е само 412 метра. Разстоянието до а, населеното място в Германия е само 412 метра. Това, което аз смятам за проблем, макар че приемам аргументите на комисията, е следното. Непрекъснато ми се повтаря, че това били немски измервания, които констатирали шум над допустимите норми и така наречения и наличие на така наречения диско е е, ефект, т.е. връщане на звуковата вълна. Така че смятам, а и мога да помогна на комисията в това отношение, отново да се обърне към а, органа, извършил измерванията в Германия, защото техните резултати се различават от чешките и трябва да се види кои са правилни. Има очевидно надвишаване на нормата. Тук малко така. Само това е различието ми с комисията. Просто резултатите от измерванията говорят за друго, за голяма разлика от тези на чешките органи. Просто комисията трябва да се обърне според мен към немските а, власти, за да кажат сертифицирани ли са тези измервания. Е, перфетто. Quindi, е, su questa petizione... Чудесно. Следователно, по тази петиция а, пишем до националните компетентни органи с искане за отговор на обвиненията, които се отправят тук, като ще помолим националните органи за допълнителна информация. Петицията остава открита, не смятам, че има какво още да добавим. Доколкото разбирам, можем да преминем към последната петиция за днес – разполагаме само с 5 минути. Петиционе е презентата да Артмут. Той само още 5 минути ще имаме превод. Петицията е внесена от господин Хартмут Таненбергер по 40, по 40 точка. Тук получихме доста пространен отговор от комисията. Проблемът е достатъчно добре описан. Аз просто ще ви въведа за да кажа най-важното, според мен. Става въпрос за една дълга история, свързана с замърсяване на въздуха, с, с политиката, антиекологичната политика на бившата Германска демократична република и бившата чешка, Чехословашка република. Много от замърсяванията бяха отстранени междувременно, но това, което остана е, че в следствие на смесване на различни отровни вещества, сега има и силна а, миризма която е зловонна и особено при определени въздушни течения тази воня се усеща сериозно. Значи има субективна замърсяване на околната среда, защото, ако ми позволите така да се изразя, смърди, Междувременно двете страни са в контакт, правят се измервания на вредните вещества, с някои са се преборили, все още, както и комисията констатира, има такива, които надвишават допустимите норми. Сега, какъв е въпросът ми към комисията? След като разговарях с вносителя, разбрах, че има предложение проблемът да се осветли научно като за целта са необходими допълнителни измервания. Искам да попитам комисията а, би ли, могло според вас, би ли могла според вас комисията да подкрепи европейски изследователски проект в това отношение? Значи, пак ви казвам, от една страна има известно подобрение, от друга страна продължава да си смърди, когато вятъра духа в определени посоки тъй че наистина доверието на хората би е, се повишило към нас, ако дадем възможност за научни изследвания, изискващи допълнителни измервания. Ако комисията каже, че може да подкрепи такова изследване, ще дадем съответния отговор на вносителя. И последно изречение – Напоследък има много добро сътрудничество между чешките и немските органи по този въпрос, но просто проблемът не може да се продолее, защото сигурно е много сложен сигурно са се е, получили някакви е, суперсложни химически реакции, които никой не може все още да проследи назад. Просто няма причинно-следствени връзки. Благодаря, давам думата на Скот Блокет, като превода приключва. Uh, so indeed, this is a, a question of transboundary air pollution from the Czech Republic to Germany in the region of the Ore Mountains. Uh,